Колеги, да започнем заседанието. Уважаеми госпожи, моля за тишина. Започвам с информация за решенията на координаторите по отношение на разпределението на докладите и становищата. Координаторите решиха да предложат становищата по следните доклади за Европейския семестър за координация на европейската политика да бъде разпределен на АОД. Стратегическия доклад за новите умени работни места беше разпределен на социалистите, ефективността на ресурсите също на социалистите, зелената книга за предизвикателствата, свързани с обща стратегическа рамка за научно развойната дейност беше разпределен на НП. По отношение на външните проучвания, координаторите се договориха за две външни проучвания. Едното предложено от АОДЕ проучване е, за е, кандидатурите за структурни фондове, другото е за зелените, за възобновяеми е, енергийни източници проведахме първа размяна на мнения по доклади по собствена инициатива. В момента се освобождават възможности, тъй като гласувахме няколко доклада, ще, ги, ще гласувам още и през април. И с координаторите започнахме разисквания по бъдещите доклади по собствена инициатива. Потвърдихме предишното съгласие че зелените ще имат възможност да предложат тема за следващата група доклади. Също така се договорихме да продължим дискусията по предложението на зелените за ролята на Кохезионния фонд за новата стратегия за Средиземноморието. Договорихме се също така координаторите да отнесат към секретарията евентуални теми за бъдещи доклади, след това първа размяна на мнение по денят на, денят на отворените врати. Е, говорихме за формата им и ролята на Европейския парламент, по-конкретно Комисията по регионално развитие също така като координатори се да го се договорихме да възложим на председателя да продължи преговорите с Комисията и Комитет на регионите за по-нататъчно участие. Уважаеми колеги, унези, които имат неотложни разговори, моля да ги а, проведат навън, особено унези, които не са членове на комисията. И с това искам да приключа с първата част от решенията на координаторите. Сега преминавам към първата точка в дневния ред. Помните, че сменихме местата на 10 и 11 точка след искане постъпило от госпожа Балцани която може да дойде по-късно. Затова ще започна с разискване на проекто становище, подготвено от моя милост за разглеждане на Европейския фонд относно европейска система от национални и регионални сметки в Европейския съюз. Това означава, че ще разгледаме системата за отчитане за 2012 година. Регламента се промени, тъй като економическата среда, в която работим, се промени и за да работим, за да можем да планираме по-добре, трябва да коригираме системата на отчетност. Презглеждането е подготвено от Европейската комисия и всъщност то е свързано с няколко аспекта. Предложението разглежда стандартите, дефинициите, приложенията, също така и правилата за отчетност Проблема за нас беше да поискаме държавите членки по-нататъшен напредък по регионални статистически отчети. Всъщност това и предлагаме в измененията, които внасяме. Нас, ние призоваваме за нови норми за данни да се отчитат обществените разходи на обществено ниво. Всъщност изменението, което внасяме, е, има чисто експертен характер, но то има е, и същностно значение, защото ще доведе до по-нататъчен напредък в областта. Държавите членки в момента отказват е, да приемат разпоредбата за данните на ниво НАЦ 2, като, тъй като казват, че има много средства, които не са на разположение на държавите членки. Нашата задача е не само да приемем тази разпоредба в нашата комисия, но да се постараем економическата комисия, която е водещата комисия, да отрази това разпоредба, така че моята молба е онези, които участват в по-нататъчно разискване по този регламент, да държат сметка за решенията, които ще вземем тук. Това е моето встъпление. Не знам дали тук присъстват докладчици в сянка. Дерек, заповядайте. Благодаря. Взимам думата съвсем накратко. Темата е доста специализирана. Раз... Аз работих по Европейската система за отчетност. Както казахте, въпросът е много, инструментът е много важен. Въпросът е как да го усъвършенстваме в бъдеще. В вашето изложение и в доклада има много полезни предложения. Едно от тях, например, е препоръката данната, данните, които не отразяват обществените разходи, да го направят. Това е много важно, защото обществените разходи са важна част от много регионални економики, в това число и Уелс, откъде идвам голяма част от БВП е, идва от, обществени, от разходи в обществения сектор, като в много региони е, обществените разходи се съкръщават и в бъдеще би трябвало в регионите да има определени е, да се, да се предвиди възможност за обществени разходи. Това е което исках да кажа. Данните за обществените разходи също така трябва да бъдат отчетени. Франсуа Алфонси, също ли искате да вземете думата? Търсих си записките, моля да ме извините. Да, ние подкрепяме този доклад. Има някои технически въпроси и ще се върнем, може би, на някои от тях в е, измененията, но така или иначе нашата група приема, подкрепя този доклад. Благодаря. Друг не иска думата. Няколко думи с обществения дълг на регионално ниво. Онези от вас, които следят разискванията по тази тема, знаят, че в много държави членки много внимание се обръща на сериозния дълг на национално и регионално ниво. Често се смята, че това е признак на безотговорно поведение на регионалните и местни власти. Всъщност става дума за обратното. С децентрализацията на държавите през последните години сте забелязали, че се засилват правомощията в областта на а, обществените капиталовложения на, обще, на местно и регионално ниво. 65% от обществените инвестиции в Европа се осъществяват на местно и регионално ниво. Това означава, че онова, което се осъществяваше на национално ниво, се прехвърли, прехвърля, се делегира на местни, на по-низките равнища. Това означава, че дългът също е дълг на местните регионални власти. Просто исках да ви обърна внимание върху факта, че не бива да, да се съгласяваме с тълкуването на дълга, на обществения дълг на местно и регионално равнище. Ако няма други забележки, искам да ви напомня, че срока за внасяне на изменение 24 март в 12 часа на обяд. С това приключваме 11-та точка от дневния ред и преминаваме към Десета точка Ласло Шуриан, позицията на парламента по бюджета за 2012 година. Надявам се, че а, Франческа Балсани ще дойде междувременно. Мисля, че ще започнем с изказването на Ласло. Основното в тази точка от дневния ред е консултацията с докладчика и тъй като него го няма, е малко трудно да говорим сега. Поради тази причина, може би, ще бъде добре да използваме времето и да обсъдим някои теми докладчика по проекто бюджета за 2012 година има трудна задача. Може би по трудно отколкото беше задачата на неговите предшественици през миналите е, години, тъй като между парламента и съвета съществуват доста големи различия. В е, съвета все повече държави застават на, твърда, на твърдата позиция, че преди да се запознаят с а, а, числата, а, които ще им представи комисията, числата от бюджета за следващата година, а, още преди да се запознаят с това ниво, обявяват, че не могат да постигнат съответното ниво. И това прави е, преговорите в известна степен безсмислени. Ситуацията е, е тежка. И показва, е, че наистина е трудно да се изработи бюджет, който да е добър за всички граждани. Ние от Комисията по регионално развитие имаме точно определени интереси, имам предвид специфични интереси, но наред с нашите интереси съществуват интереси от страна на други комисии. Политиката по сближаването касае пряко гражданите и това са важни теми, които наистина пряко засягат гражданите. виждаме, че политиката по сближаването а, става все по-важна и акцента трябва да се постави върху регионалното развитие. Този процес, тази тенденция, която наблюдаваме, трябва да се разпростре и върху останалите а, европейски региони. Въпреки това, трябва да бъдем много внимателни трябва да внимаваме финансовата рамка, в която трябва да се реализира регионалната политика, да не бъде пожертвана в цялостния ход на реализиране на економии. Това поне е моето мнение. Но аз мисля, че цялата ни комисия е убедена, че политиката по сближаване ще помогне за излизането от кризата. Не става дума за това да се харчат е, безразборно парите на гражданите. Става дума за това да се подчертаят определени теми. Това може би няма пряко връзка с докладчика по бюджета, но засяга реализацията на този бюджет. Преговорите с съвета са тежки. Съвета казва, да, вие се застъпвате за определена сума в бюджета, но гражданите нямат капацитет да освоят тази сума ние ще инвестираме милиардите, които са останали неизразходвани от политиката на сближаване в други цели. Това, според мен, представлява проблем. Би ми се искало да не се съгласяваме с е, свит бюджет. Е, би ми се искало да запазим бюджета, а да подпомогнем и да подпомогнем капацитета за освояване на тези средства в бюджета, за да може в крайна сметка целите в отделните страни членки да бъдат постигнати. Затова мисля, че през 2012 година ще имаме добри възможности. Все повече програми се осъществяват в страните членки и страните членки заявяват все по-голяма нужда от такива програми. Нашата задача е да се погрижим за това, да мотивираме държавите членки да правят по-ефективни и по-целенасочени инвестиции. Поне за моята държава съм а, убеден, че ще го направи. бихме могли да заявим това в отделно мнение или становище. Проектът бюджета на комисията за миналата година беше такъв, че можеше да получи нашата подкрепа. А, и ние заедно защитавахме този проекто а, бюджет а, пред съвета. Постигнахме успех. И когато първата версия на проекто бюджета за следващата година бъде изготвен, Бих искала да представя на комисията изводите и полуките, които сме си извлекли от миналата година, за да можем, възоснова на опита ни до този момент, да изградим стратегията за преговорите за следващата година. И мисля, че от страна на докладчика има добра воля за това. Знаете, че Комисията по бюджета прие насоки във връзка с проекто бюджета и ако разгледаме този текст, ще видим, че този текст изобщо не взима отношение по регионалната политика, което ни показва, че комисията по бюджета и съответно докладчика е забравил да обърне внимание на политиката по регионално развитие. Знайки обаче какви са правата на докладчика, а, сме наясно, че на този стадий от работата той се занимава с общи въпроси предимно. Аз приех философията на докладчика Защо сега става дума да се е, формулират общите положения е, и след това да се навлезе в дълбочина на, след е, е, разговор с отделните комисии. Мисля, че ще бъде добре да е, изслушаме докладчика, за да може и той да чуе какво мислим ние. Смятам, че на този ранен етап през март трябва да подчертаем, че нашия интерес е целите за регионалната политика да бъдат отразени и в бюджета. А, и предлагам да чуем какво, какво ще има да ни каже господин Левандовски. А, мисля, че съвета има по-скоро сдържана позиция. Получаваме послания а, за ограничаване на нашите амбиции. Данните, които са ни известни, се отнасят само до глава 5, където се залага номинален ръст от 5%. Това си представя комисията. Като вземем предвид инфлацията, виждаме, че фактически предвидената сума е намалена това намаляване няма да се отрази на регионалната политика, тъй като глава 5 се отнася е, до административните разходи. Виждаме, че усилията за економии в бюджета на Европейския съюз са на лице. когато става дума за заплати, за административни разходи, мисля, че е, това не е в правомощията на нашата комисия. Ние е, сме, е, се намираме всъщност от страната на държавите членки и трябва да защитаваме обща позиция. Много бих се радвал, ако нашата комисия а, подкрепи а, моето мнение, че трябва да има един необходим критичен минимум, под който не могат да бъдат постигнати резултати. Защото когато правим економии на средства, а, най-вероятно в много случаи ще създадем повече проблеми, а, отколкото без економиите. Радвам се, че пристигна докладчик от комисията по бюджета и мисля, че е време аз да преключвам своето изказване, след като а, а, се настани, ще чуем какво има да ни каже. Благодаря, Ласло. Искам само да потвърдя и да уточня. Разбирам, че регионалната комисия трябва да реши днес дали ще предос... представим становище за мандата за тристранната комисия по бюджета. Всъщност, вие това искате да кажете, макар че не, сте го, не го казахте изрично, госпожо председател. Искам да кажа, че съм на разположение на парламентарната комисия. Парламентарната комисия е тази, която трябва да реши дали искаме становище гласувано в комисията или не. Защо? Какви са предимствата и недостатъците? До сега не е имало такова становище и това е един аргумент против. Аргумент за е да представим ясно послание на докладчика, което да използва по време на преговорите, да каже това е становището на Комисията по регионално развитие. Ако искате, ще го подготвя виждам графика. Според него трябва да го представя до 3 април. След това вече ще можете да изменяте, да го обсъждате, да го изменяте и да го гласувате. Мисля, че посланието е достатъчно ясно. Председателката е наясно, но нека да кажа за останалите. Това не е становище на Регионалната комисия по бюджета, това е специален документ за подготовка на тристранната среща. Обичайно е в е, обичайно е тази комисия всяка година да излъчи докладчик по становище. Въпросът е дали имаме желание за подготвителен документ, който да, подго... който да подпомогне а, докладчика в а, тристранната среща. А, тристранната среща през май, следващата е през октомври. Имайки предвид трудностите, които представих, може би ще бъде полезно да имаме гласуван документ, но всичко зависи от парламентарната комисия и координаторите. Аз като докладчик съм готов да го направя. Благодаря за обяснението. Искам само да кажа, че има и други комисии, които внасят становища и доколкото знам това са Либе, Итре за околна среда, развитие, бюджетен контрол и селско стопанство. И още един довод към представените от вас Госпожа Балцани е тук и сега да й дадем думата да сподели това, което желая да сподели. Ти е... Добър ден на всички. Благодаря за възможността да присъствам в тази комисия да говоря пред вас. Аз съм тук, защото се надявам, че бюджета наистина ще бъде важна тема в тази комисия и защото миналата година а, видяхме, че след влизането в сила на Лисабонския договор а, бюджетната процедура видимо се е упростила, защото има само едно четене, но това е само привидно а, нещата продължават да остават сложни. Миналата година видяхме също така колко е трудно да се постигне действителен институционален паритет, а това всъщност е нашата цел, особено след влизането в сила на договора. И за това ми се струва, че е уместно в началото на дългата бюджетна процедура, която продължава цяла година, и обхваща цялата парламентарна дейност тази година. Смятам, че наистина е полезно и уместно да участват комисиите във всички фази. Въпросът с бюджетни приоритети Всъщност за 2012 година смятам, че това трябва да се впише в рамките на една глобална стратегия. И парламента тук прие значими текстове, които посочват основните точки, върху които трябва да се съсредоточим. Има различни и многобройни цели, особено важни в настоящия период, последващ кризата. И това е много важно да се приложи за идните години. Именно за това ми се струва важно да се определят бюджетите, да се определят бюджетните приоритети, като си разпределим работата. Тоест, извън бюджетната комисия, да се използва компетентността на специализираните комисии, които наистина могат по-прецизно да определят тези приоритети. И вашата комисия в рамките на своята компетентност има значително участие в бюджета. Структурните фондове, кохезионните фондове, това е значителна част от бюджета, но е, не само в е, количествено изражение вие участвате е, значимо. Има политики, които опират до самата идентичност на Европейския съюз. Има, разбира се, деликатни моменти, свързани с плащанията по-специално. Миналата година, например, кредитите за плащанията се увеличиха и тази година и следващите години ще преминем към ни по-постоянни измерения. Друг въпрос, който смятам, че трябва да бъде задълбочен, това е взаимоотношението, връзката между европейския бюджет и бюджетни, бюджетните решения, прияти от различните държави членки. И наистина се пристъпваме към конкретно осъществяване на економическото управление. И това е елемент, който трябва да залегне на етапа на разработване, на програмиране и смятам, че в тази комисия е особено важно да се осъществи тази връзка между европейския бюджет и бюджетите на държавите членки. Не само защото са изменени регламентите, които предполагат по-голяма допълняемост между нови финансови инструменти и Европейската инвестиционна банка, защото междунационалните периоди на програмиране и националните програми европейските понякога а, има известно разминаване, има затруднения, а, свързани с конкретизирането на програмите, които са от вашата компетентност. Именно за това въпросът а, за бюджета, разгледан от специализирана комисия, може да съсредоточи вниманието върху е, други важни теми. Това ще обогати дискусията, ще позволи е, намирането на нови пътища, на нови решения, което наистина е изключително важно за конкретизиране на е, ползите на добавената стойност. Така че това, за което ви моля, е още сега да започнете обсъждането на бюджета в различните специализирани комисии трябва да се напипат, да се определят приоритетите на вашата комисия. Не само за да се окаже влияние върху политическите решения, а и да се определи ясно пътя, да се определи позицията на парламента, за да се даде цифрово изражение на измененията. Благодаря, госпожо Балцани. А сега откривам. Сега давам думата за разисквания. Дерек се е записал за изказване. Благодаря. Благодаря и на докладчика за това, че дойде в нашата комисия, както и в други комисии, да изслуша становищата им по конкретни теми. Искам да благодаря и на нашия докладчик за интересното изявление. Няколко кратки въпроса. Първо, мисля, че политиката на сближаване е най-важната част от бюджета за 2012 година. Нямам съмнение, че структурните фондове са може би най-видимата част на Европейския съюз. В някои райони те повишават популярността на Европейския съюз. Европейските фондове определено имат значение, особено в период на бюджетни ограничения. Ясно е, че в тези условия политиката на сближаване има значение. Вярно е, че нещата тръгнаха бавно и мудно, но сега а, темповете се засилиха. В Уелс 80% от а, средствата са ангажирани което е внушителна цифра. Ето защо аз смятам, че имаме нужда от повече средства в бюджета за 2012 година за политиката на сближаване. Миналата, миналата година беше 14%, през 2012 година можем да имаме повече структурни фондове. Имам предвид в цел 1, но и А, също така А1 и А2. И двете подфункции трябва да получат адекватно финансиране. Веднъж разпределени парите трябва да бъдат изразходвани както трябва. Мисля, че и други комисии, като Комисията по бюджетен контрол, ще се занимаят с това. Трябва да се повиши усвоемостта на средствата, тема, която сме обсъждали многократно. Що се отнася до въпроса, повдигнато докладчикът за това да, дали да имаме становище и, или доклад за тристранната среща, мисля, че това е необходимо. Други парламентарни комисии работят по такива становища. Необходимо е да има становище на комисията по бюджетен, по, по регионално развитие. Както казах, политиката на социално сближаване е най-важната част от бюджета на Европейския съюз. Тя променя нещата в регионите. Ето защо е нормално Комисията по регионално развитие да представи а, доклад. Ето защо аз а, подкрепям изготвянето на такова становище. Искате да се изкажете ли? Не, задължително. Госпожо председател, съвсем накратко няколко коментара. Първо искам да благодаря на докладчика, че е тук, да и благодаря за а, интересните неща, които каза. Искам да а, подкрепя това, което каза колегата Шурян. А, Политиката по сближаването е изключително важна. Тя е най-важната част от бюджета. За това аз бих искала да получим силно финансиране. На това място искам да кажа, че политиката по сближаването е унази част от политиката на Съюза, която най-добре се вижда от гражданите и по този начин можем да повлияем на начина по който Съюза се възприема. А, освен това, в рамките на тази политика можем да работим за справяне с кризата и през 2012 година. Що се отнася до проектите, трябва да бъдем по-целенасочени, за да можем да получим съответното финансиране. Що се отнесе обаче до това становище, искам да кажа, че задължително трябва да излезем с такова становище за триалог. Аз с няколко думи Нашата група е за това нашата комисия да представи становище по много проста причина. Би било парадоксално Комисията по регионално развитие да не бъде представена в подготвените преговори. Освен това, процеса на преговори се е, изисква според Лисабонския договор да присъстваме в позицията, която парламента ще защитава в рамките на тристранната среща и мисля, че ние можем да разчитаме на Шуриян за изготвянето на това становище. Ивар Годманис. Сериозно казано, аз мятам, че ние трябва да защитим позицията. Вижте бюджет – единствения растеж е в областта на социалното сближаване 15%. Седмата програма плюс 5% и ние трябва да защитаваме темповете. През 2010 година в кохезионната политика беше 10%, сега сме заложили 15%. През 2012 година ние трябва да запазим 15, дори повече процента защо ми вижте доклада? Той там се казва, че най-добрия, най там са показани резултатите за страните и те са най-добри в областта на политиката за сближаване. Трябва да се увеличи скоростта, с която се отпускат средства. И ето това трябва да защитаваме в бюджетната комисия, комисията СЮР. Чуваме гласове, че това не е възможно, освояването е ниско, не можем да, а, от, не можем да разпределяме пари. Трябва да изготвим становище, защото политиката на сближаване има одит, управление, сертификация, все системи за отчитане на средствата. Ето защо е, ние имаме нужда от становище. Второто, което искам да кажа, че е време да се срещнем с е, е, надзорния комитет, който следи за изразходването на средствата. Аз разполагам с данните на, на 1 март, но след коледа нищо не се освоява, стига до по тази причина аз смятам, че тази година не можем да допуснем а, не мудност в началото на годината. И не, не можем да защитим средствата. На заседанието на, бюджетния, на бюджетната комисия аз казах, че не можем да гласуваме средствата за наводнение и други бедствия в Польша, Ческата република, тъй като не са от предоставени средства. Аз мисля, че трябва да го направим. В противен случай докладчикът и докладчите в сянка ще имат проблеми. Трябват ни два доклада по насоките, подготвени от госпожа Балцани. Второ, когато излязат конкретните цифри в бюджета. Комисията не ни е представила данните по причини, които Ласло изтъкна. Uh, uh, Искам да кажа, че не съм експерт по бюджета, но ще взема отношение по няколко въпроса. Един от въпросите, които много ме вълнува откакто съм в парламента е огромната сума неосвоени средства. Предвиждат ли се някакви мерки да се сложи край на това? В, в Европейският фонд за глобализация Виждам, че много средствата се връщат обратно в държавите членки. Причините са явни. Правилата са безумни. На Срока започва да тече след като държавата членка подаде молбата, а не след разрешението за използване на средствата, така че се очаква от хората да започват курсове и обучение във вакуум. Това е само един пример, а има много такива. Това са все въпроси, които трябва да решим, за да, не, а, за да преодолеем разхищението на средства и време. Правилата са твърде негъвкави и, или хората, а, които ги прилагат, а, страдат от липса на гъвкавост. Ето защо мисля, че ние трябва да обърнем на внимание на всички тези въпроси и според мен господин Шорян може да бъде полезен. Благодаря, госпожо председател. И аз съвсем накратко. Високо ценя инициативата на Франческа е, Смятам, че това, което прави тя е много полезно, защото ни позволява да се задълбочим по важните въпроси, които се отнасят до бюджетната политика. По този начин ние можем да координираме дейността на различните комисии. За нас отрешаващо значение е политиката на сближаване. Това е инструмента, който е отрешаващо значение за економическото развитие. И дори не само за економическото развитие. Използването на средствата за сближаване може да помогне на нашите региони да продължат да се развиват. Сега трябва да изясним как да направим по-лесен достъп и по-лесно използването на тези средства. Трябва да видим какви ще бъдат процедурите, как могат да бъдат оформени правилата, за да може средствата да се използват в съответните срокове и в полза на съответните цели. Защото за момента сроковете са твърде, твърде дълги. Софи Гони. С вас приключваме. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, наистина този анализ е изключително правилен и всеки прави подобен анализ по отношение на освяването на фондовете. И, госпожо председател, вие предложихте вчера а, да а, организираме среща за обсъждане на регламента. И това наистина е от основно значение, защото това, което, с което се сблъскваме днес, е свързано с е, е, начина по който беше изготвен регламента. Две бележки, ако мога да направя. Първо, европейските досиета, европейските теми са сложни, комплексни и трябва да ги опростим. И Маркус Пипер в е, проекто доклада подчертава тази необходимост. И тази сложност на въпросите е изключително важно, защото трябва да бъдем по-резултатни при освояването на тези фондове. Второ аспект, на който искам да се спра и да подчертая – когато а, беше изготвен регламента за сегашните фондове през 2005 година, а, наистина фирмите се нуждаеха, предприятията се нуждаеха от съфинансиране. Но ние междувременно преминахме през сериозна криза и този регламент вече не отговаря на днешните потребности на а, производството. И би било жалко да не можем да изменим този регламент. Благодаря ви. Uh, uh Благодаря, госпожо председател. За мен е ясно, след като изслушах становищата на докладчиците в Сянка и координаторите – че има желание за доклад за тристранната среща. Ще се опитам да го съставя сега, за да обобщя дебата от моя гледна точка. Искам само да ви напомня, че сумата в бюджета за всяка година бележи тенденция към спад, така че ситуацията не е толкова опасна, нещата се подобряват, което е довод, който можем да изтъкнем пред съвета. Още нещо. Взимането на решения в политиката за сближаване, за използване на средствата е процес в държавите членки. Процесът е децентрализиран, но стратегията 2020 съдържа насоки за това как държавите членки да използват средствата. не е предвидено специално финансиране за стратегията. Функция 1Б и 1Е се използват, така че мисля, че ние сме предвидили тези средства в бюджета следващата година и трябва да използваме тези правомощия. Естествено, а, сега аз мога да навляза в подробности, но тъй като нямаме време, ще приключа и ще кажа, че сме в състояние да постигнем споразумение с съвета. И ако финансирането на политиката сближаване е достатъчно, ние ще положим усилия да потигнем държавите членки да използват средствата добре. Ние ще се стремим към резултати. Резултати за пари. Това е основното послание, което изпраща бюджетната комисия и целият парламент. И накрая искам да подчертая значението а, на присъствието на докладчика а, госпожа Балцани сред нас. Аз мисля, че тя върши чудесна работа и продължава 4 годишното сътрудничество с специализираните комисии. В миналото бюджетната комисия беше независима комисия, която не обръща внимание на становищата на останалите. Ние сега вече се отчитат становищата на другите комисии. Аз много се радвам, че ще работя с нея. Благодаря ви. Благодаря, Ласло. Госпожо Балцани, само за половин минута. Благодаря ви много. Благодаря на всички, които се изказаха. Съгласна съм, че а, кохезионната политика, политика на сближаване е основният елемент. И искам да ви припомня нещо важно, свързано с естеството на плащанията. Не трябва никога да забравяме, че бюджета не трябва да бъде само реалистичен и правилен, а истински Тоест тази процедура няма да е проста, не може да бъде проста и е, важното е бюджета да може да бъде изпълнен. Е, така че да не оценяваме занижено този бюджет в самото му начало. Благодаря. От от е, името на всички колеги ви благодаря за тези разговори и за тази възможност е, да предоставяме мненията си. Мисля, че повечето, които се изказаха, бяха за това нашата комисия да изготви документ, становище. Това ще бъде обсъдено през април и ще се гласува през май. Времето ни е крайно ограничено. Преди да преминем към гласуването, драги колеги, искам да ви информирам, ако може за секунда вашето внимание, в залата е делегация от Квебека. Добре дошли, много се радваме, че сте сред нас. Преминаваме към гласуването. Имаме доста сложна система днес, има много компромиси, много изменения. Започваме с 12-та точка. Е, доклада на Джорджус Ставракакис за настоящо положение и бъдещо по-ефективно взаимодействие между Европейския фонд за регионално развитие и другите структурни фондове. Бихте ли проверили дали картите ви функционират добре? Моля, гласувайте.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 Устно изменение преди десета е точка. Има ли възражение? Няма. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Устно изменение 11 точка. Няма възражение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 14 изменение с устно изменение поискано от докладчика. Няма възражение. Гласуваме за. Против. Въздържали се. Приема се. 15-то изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 2 за. Против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 36. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Трето изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. 5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 Въздържали се, отхвърля се. Сега предложението на комисията по бюджета номер 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега окончателното гласуване в е, електронен вид. Е, моля, гласувайте. 43 за, 1 против. Поздравления! Сега преминаваме към гласуване на доклада на господин Миколашик. Да, заповядайте. Аз не искам да преча на работата, но току-що говори с докладчика. Но трябва да гласуваме предложение 29 на комисия ФЕМ към компромис 10. Защото когато разгледаме съдържанието на измененията, изменение 29 на комисия ФАБ не отпада и докладчика е съгласен с това на списък за гласуване номер 4 в компромис 10. Искам да се гласува това предложение и да се прибави в списъка след компромис 10. Äh, на страница 4 се намира. Моля ви да го направим така, както казах. И сега ще помолим колегите просто да, да се гласува. Не просто да не отпада автоматично, а да се гласува. Uh, Това е вариант. Да, господин Миколашик. Разговаряхме с Елизабет и аз не съм против тази забележка. Ние ще гласуваме отделно и ще видим какъв ще е резултатът. Съгласен съм с колегите да гласуваме. Искам да кажа обаче няколко думи преди гласуването, с ваше позволение, госпожо председател. Сега, за да приключим с предишният въпрос. Аз смятам, аз препоръчвам а, а, на социалистите да гласуват отделно и да приемат. И да гласуват за. НП също. Мирослав като докладчик има една дума. Една минута. Благодаря, госпожо председател. Колеги, искам съвсем накратко преди гласуването да кажа, че съм много благодарен на всички за измененията, за работата. Благодаря на докладчите в Сянка за чудесното сътрудничество. Както обещах, разгледах внимателно всички 105 изменения и съм включил всички от тези, които можех да включа. Има 60 изменения и 30 точки. Повечето изменения вече са отчетени в компромисите и така съдържанието на първоначалния доклад е обогатено. Има някои изменения, които излизат извън обхвата а, на доклада. В подобни случаи аз, разбира се, не можех да допусна да се разшири обхвата на доклада в заключение е, съм доволен от компромисния текст е, и се надявам доклада да бъде прият безпроблемно. Благодаря ви. Благодаря, Мирослав. Надявам се да спечелиш. Започваме. Имаме 22 компромиса. Можем ли да ги гласуваме на блок? Предложението се отхвърля. Компромис едно. за. Против. Въздържали се. Приема се. Две. За. Против. Въздържали се. Приема се. Констанца Крел има думата. Можем да гласуваме двете компромисни изменения, по които имаше желание за отделно гласуване. Останалите блок. Зелен са съгласни, няма проблеми. 4, 11 и 18. И така, ще гласуваме 4, 11 и 18 останалите блок. Четвърти компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. 11 за. А, извинявай, това беше 11. Това беше 11. Да повторя. Има ли нужда да повтаряме? Не. 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. Гласувахме първите два компромиса. Сега гласуваме останалите компромиси между 3 и 32 с учение на трите, които гласувахме. Кой е за? Против въздържали се, приема се. Преминаваме към 18-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против, въздържали се, приема се, отхвърля се. 24, 20, извинявайте, за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, Въздържали се от да проверим 24-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 26 с устно изменение, ако няма възражение. Гласуваме го за, против, въздържали се. Да проверим 26-то изменение в изменения му вид. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 27 са против въздържали се, отхвърля се 28 за. Да проверим 27 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 28 за. Против. Въздържали се. Приема се според мен. Да проверим 28. Гласувайте край на гласуването. Приема се. 29. За. Против. Въздържали се да проверим. Гласувайте. Отхвърля се. 30 за. Против. Въздържали се. Приема се. 32 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 33 с устно изменение. Ако няма възражението, възражение срещу устното изменение, да гласуваме за, против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се, приема се, 41 за, против, въздържали се, приема се, 44 за, против, въздържали се, приема се, 50 с устно изменение. Ако няма възражение срещу устното изменение, гласуваме го за, против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се, приема се. 69 за, против, въздържали се. Мисля, че са е отхвърлено да проверим. Гласувайте. Отхвърля се. 17 за, 70 за, против, въздържали се.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 против, въздържали се, отхвърля се. 100 в изменен вид. Гласуваме за, против, въздържали се. Мисля, че са отхвърлено да проверим. Гласувайте. 100, изменение 100 в изменен вид. Край на гласуването. Отхвърля се.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 въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против. Да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега становището на комисията по бюджета. Първо предложение за, против, въздържали се, отхвърля се. Две за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Предложенията на комисията по заетост, социални въпроси. Първо предложение за, против, въздържали се, отхвърля се. Две за, против, въздържали се, отхвърля се. Три за, против, въздържали се, приема се. Четири за, против, въздържали се, отхвърля се. Пет за, против, въздържали се, отхвърля се. Точка се от преамбила за, против, въздържали се, приема се. Д за, против, мисля, че трябва да проверим точка от преамбила Д. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се.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 Гласувайте. Отхвърля се. 21. За. Против. Въздържали се. Приема се. Комисия по околна среда. Първо предложение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 Отхвърля се. Номер 10. Гласуваме само първата част. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 13 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 14 за. Против? Мисля, че за, но да проверим. Да проверим номер 14. НП смятат, че ако са против, трябва да се отхвърли, но не, не винаги става така. За съжаление бих казал аз. Отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17. Разделно гласуване. Гласуваме само първата част. За. Против, въздържали се, отхвърля се. 19. За. Против, въздържали се, отхвърля се. Предложение на комисията ИТРЕП. Първо предложение, разделно гласуване, първа част. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Втора част. Само, гласуваме само втората част. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Номер 3. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Номер 5. За против, въздържали се. Номер 5 да проверим. Отхвърля се с един глас. Номер 7. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 8. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 9. За против, въздържали се, приема се 11 за, против, въздържали се, да проверим номер 11. Гласувайте. Отхвърля се. 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против. Не знам, да проверим. 18. Гласувайте. 18. Отхвърля се. Комисия по транспорт и туризъм номер едно. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Две. За. Против. Въздържали се. Приема се. Три. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Номер 6. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 9 за, против,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 Край на гласуването. Има само един човек, който е в настроение за отхвърляне. Поздравления за Мари Терес. Доклада на Мари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 въздържали се, отхвърля се. 17 за, против. Да проверим 17-то изменение. Моля гласувайте, прекратете гласуването. Приема се 28 на 13 гласа. Минаваме на 18-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се компромис 4 за. Против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 въздържали се, приема се 25 за, против, въздържали се, приема се 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. So now we're going to vote 27 and 8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 54 за, против, въздържали се. Приема се 56 с устно изменение. Ако никой не възразява, го гласуваме в изменен вид. За. Против, въздържали се. Приема се 57 за. Против, въздържали се. Приема се 65 разделно гласуваме. Нали така? Сега гласуваме за първа част за. Против? Въздържали се, приема се втора част за. Против? Въздържали се, отхвърля се 66 за. Против? Въздържали се, отхвърля се 67 на 3 части. Първа част за, против. Въздържали се, приема се втора част за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 Приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се 83 за, против, не въздържали се, приема се 85 за, против, въздържали се, приема се 86 няма да го гласуваме, 87 за, против, въздържали се, приема се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 против, въздържали се, приема се 130 за, против, въздържали се, приема се 133 за, против, въздържали се, приема се 134 с устно изменение, ако няма възражение, гласуваме изменения текст за, против, въздържали се, приема се 131 за, против, въздържали се, приема се 132 за против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме целият доклад електронно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 45 на 1 гласа. Приема се. Поздравления. И сега преминаваме на към гласуването на точка 16 е, доклад на господин Матула, защото господин Гайер е, помоли да отложим за накрая. Сега ще гласуваме доклад на господин Матула. И така, преминаваме към доклада на Йосиф Матула. Това е по-просто гласуване. Четвърто изменение. Приема се. Сега преамбилните точки. Пър, точка 13. Приема се. Второ изменение. За против въздържали се. Приема се. И трето също се приема. Гласувайте целия текст. Моля, гласувайте електронно. Няма микрофон за председателката, но очевидно се приема. Драги е, колеги, сега преминаваме към следващия доклад на Роса Ферагут. This no longer makes this fall. We agree that they will be voted separately and both. Then, okay? uh, dear colleagues, uh... Драги колеги, по-специално координаторите. Моля ви, обърнете внимание на факта, че 10 и 42 изменение има промяна при тях. 42 не отпада, ако се приеме 10. И така, нека да преминем към гласуване с трети компромис за, против, въздържали се, приема се. Четвърто, кой е за, против? Пето, за, против, въздържали се, приема се. Шесто изменение, за, против, въздържали се. Десето изменение, за, против, въздържали се, приемаме. 42 за, против, въздържали се, приема се. 11 кой е за, против, въздържали се, 12 за, против, въздържали се, приема се. 7, седми компромис, за, против, въздържали се, приема се. Осми компромис, за, против, въздържали се, приема се след това 47 приема се, 15 за, против, въздържали се, приема се, 48 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Девети компромис за, против, въздържали се, приема се. 51 изменение, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. По 20 не гласуваме, 56 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Пето. За, против, въздържали се, приема се. Моля електронно да гласуваме по целия текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 43 гласа за. И сега преминаваме към 18-та точка Съюза иновации. иновации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 26 за, против, въздържали се, приема се 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, приема се. 300 за, против, приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2. Кой е за?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 така че можем да гласуваме по целия текст. Електронно. Приема се с 41 гласа за. И сега последния доклад, който ще гласуваме е този по точка 15, освобождаването отговорност. Да, Ламберт. Благодаря, госпожо председател. Според нас, изменение 10 би трябвало да бъде гласувано разделно, не е включено в компромиса. Така че ще ви помоля изменение 10 да бъде гласувано разделно, когато стигнем до него.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 Край на гласуването. Приема се. Окончателното гласуване в електронен вид. Гласувайте. Край на гласуването. 43 за, нито един, няма въздържали се, няма двама въздържали се, един против, приема се. Поздравление. Колеги, благодаря ви. Сега преминаваме към последната точка в дневния ред, а именно изслушването на бъдещата политика за сближаване.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 Um, dear colleagues, could you please take... Уважаеми колеги, моля заемете местата си. Um, dear colleagues, I... Уважаеми колеги, трябва да започнем изслушването. моля ви, заемете местата си. Започваме изслушването. Мисля, че трябва да надвикам колегите, които говорят по телефона, което не е никак лесно. Предстои ни обществено изслушване по бъдещето на политиката за сближаване. Поканили сме четирима експерти, които представляват заинтересовани страни или па точно четири различни части на тяхната общност. И имаме представител на научните среди, на държавната власт, на местната власт и на периферните и на отдалечени райони. Ние ще изслушаме техните коментари, ще им зададем въпроси, които според нас са важни и благодарение на които ще обогатим знанията си за това, което става на място, за това как академичната общност гледа на предложенията на комисията тук е и представител на Европейската комисия, заместник генералния директор Николас Мартин е тук. Без повече предисловия ще дам думата на първия докладчик професор Шлахта от Варша, от Warsaw School of Economics, експерт по местно управление. Помолихме ораторите да се ограничат в 10 минути, за да имаме време за въпроси и отговори. Професор Яцек Шлахта има думата. Благодаря, дами и господа. 10 минути са си 10 минути и за това веднага по същество. Аз имам чувството, че очакванията, свързани с политиката на сближаване, непрекъснато нарастват. Има очаквания, че тя ще ни помогне да изпълним стратегията 2020. Също така е, да ни помогне да засилим конкурентно способността си. Освен това, възниква и едно трето измерение на сближаването, което е териториално и се надяваме, че тази политика ще ни помогне да засилим и на национално, и на регионално ниво това сближаване. Тъй като ние боравим с, с обществени средства, ние трябва да проявим отговорност и поради кризата има очаквания да се засили макроекономическата стабилност. Освен това, друго очакване е да се решат проблемите с регионалното измерение. И така, има ли последователността? тези очаквания са твърде високи. Дали са обаче справедливи? Да, вярни, да, е, оправдани са, тъй като става за дума за една трета от е, бюджета. Европейският данокоплатец би трябвало да види резултата. Резултатът е може е, да бъде, че е, ни обвиняват е, Европа да не е стигнала до там, до където се е очаквало. Независимо от това, ще положим максимални усилия, що се отнася до програмирането. Сигурно сте установили, че, за всеки, че във всеки програмен период системата се променя. Системата през 2006 година е различно в сравнение с 2007 и 2013 година. Има желания и за кора на промяна през следващия програмен период. Кое е реалистично, кое не. Ние е, се борим за по-кратък, за по-малък брой области Нашите региони са различни от гледна точка на ниво на развитие, економически структури, пречки пред развитието, така че този списък би могъл да бъде по-кратък. Тематичната концентрация е важен въпрос. Имаме нужда от механизми за ограничаване на темите и областите на действие. Така че в средствата, които ще се разпределят между многобройни области, ще бъдат силно ограничени. Идеята за стратегическата рамка е добра, но тя трябва да обхваща не само кохезионните фондове. Това не е достатъчно, обаче ние трябва да интегрираме в по-добра степен два приоритета на Европейския сусостопански фонд за развитие на селските региони в рамките на договорите с страните получатели. Трябва също така да се върнем към модела на многофондово оперативни регионални програми когато говорим за ефективност на политиката на сближаване, ние много добре оценяваме колко средства са били изразходвани, но не толкова добре измерваме резултатите. Не сме и толкова добри, когато правим оценка на резултатите и на практика нямаме, не знаем нищо за въздействието. Също така трябва да предвидим повече средства за измерване на резултатите и въздействието. Един проблем за държавите членки е връзката между националните програми за реформа и договорите за инвестиции и партньорство. Те трябва да бъдат обвързани в много по-голяма степен. Разбира се, резерва, резервите за резултата на европейско ниво съществуват. Моята представа за резерва за изпълнението на държавите членки е доста критично тъй като ние се опитваме да измерим нещо много просто. Кол, каква сума сме разпределили? N плюс формулата N23 е противоречива, защото тя оказва натиск върху държавите, членки и регионите да избират прости проекти. От друга страна, целта е висока ефективност на политиката. Формулата съвсем не е съвършена, особено когато говорим за фонда за сближаване. Що се отнася до качеството на програмирането, ние трябва да променим програмирането, т.е. да има ясен избор на приоритетите с е, показатели за резултатите и след това да се върнем към очакваните резултати. По-нататък би трябвало да се върнем към необходимите финансови средства. И също така ние често забравяме необходимите правила, институционални рамки. Предварителната оценка е много добра насока, но за да използваме добре тази оценка, ние трябва да спазим определени предварителни условия. Обикновено резултатите идват твърде късно, за да се използват в текущия период на програмиране в Полша. Ние прилагаме много добра оценка в Полша за периода 2004 и 2006 и можем да прилагаме този метод и за бъдещи периоди. По отношение на гъвкавостта, тя е чудесно нещо, но имаме нужда от стабилна регламентация по време на програмния период. Освен това, когато, ако говорим за необходимостта да предвидим новаторски проекти и новаторски идеи, бихме могли да се върнем към инструмента, който който се прилагаше през 1994-1999, 2004-2007 година. Това беше инструмент за новаторски средства. Не искам да се спирам на условията, тъй като това е тема на, следващото, на следващия доклад, но е странно, ако се опитваме чрез политиката сближаване да постигаме целите на макроекономическата политика. Не е това най-подходящият инструмент, разбира се. Онова, което се казва за изпълнението на различните мерки, всъщност не обръща внимание на упростяването. Моделът ни става все по-сложен от гледна точка на разходите за изпълнение, срокове и така нататък. И накрая искам да посоча хората, които са повлияли които са повлияли моето мислене. Това са Бахлер, Барка, Брадли, хора с много богата опит. Благодаря ви за вниманието. Записал съм в червено електронния си адрес. Много не се чете. Председателят, благодаря господин професор за интересното изказване. Сега ще дам думата на господин Юси Илилати, директор на регионално развитие Министерство на заедостта и економиката в Финландия. Заповядайте, господин директор. Благодаря, господин председател. Е, about our, our view concerning conditionality. Uh, as you know... Както знаете, в е, Финландия винаги предпочитаме практически подход, а не теоретизиране. И сега бих искал да погледна този много сложен въпрос на условията от практическа гледна точка. Our government decided already two years ago uh, our, our political line in this issue, uh, and it was written in the uh, report to the Насоките, които спазваме, се основават на документ прието от Европейския парламент за необходимостта от реформи обективността на политиката на сближаване да мобилизира економическия потенциал на всички региони, държавите членки, да повишат конкурентоспособността на Европа в глобализирания свят. Що се отнася до условията, ние смятаме, че това означава мерки, процедури и правила за запазване на ефективността на политиката на сближаване, както ексанте, така и експост. Искам да подчертая, че ние сме предвидели множество практически условия в нашата политика на сближаване, така че а, този дебат за условията съвсем а, не е нов. Нова е само ситуацията, в която се готвим за следващия период. Е, ние призоваваме за приложими, е, за практически осъществими е, мерки, които да подпомогнат спазването на тези условия на място. Професор Шлахта ни каза, че има известна опасност от твърде голямо осложняване и добавяне към допълнителна, прибавена допълнителна административна тежест. Е, така че ние трябва да рационализираме нещата, а не да ги осложняваме. Ето, тук е най-важното условие в политик на сближаване, Лисабонската стратегия Виждаме, че имаме няколко равнища и има потребност от хоризонтална координация. Системата е твърде сложна и не може да продължава по този начин. Лисабонската стратегия обаче е добро начало за съчетаване на Лисабонската стратегия с общата политика на Европейския съюз за насърчаване на економическото развитие. Предвидили сме и други условия в плюс 2 и плюс 3. Те бяха променени миналата година, също така има и ясни условия по отношение на финансовото управление, а също така и други, така да кажем, условия от практическо естество за следващия период има постигната договореност за стратегията 2020, това ще бъде основното условие за следващия период. И Европейската комисия издава доклад за тематична концентрация и за гъвкав подход от страна на регионите и държавите членки, също така договори за развитие и инвестиции между комисията и държавите членки. Ето това е стратегията 2020, която вие познавате много добре. Интелигентен растеж, устойчив растеж, приобщаващ растеж, растеж с водещи инициативи. В Финландия ние смятаме, че тази стратегия е приложима в нашия контекст. Ние сме изправени в трудна ситуация а, с, а, в условията на економически спад и 8% спад в БВП за една година. Мисля, че този план е подходящ и за други страни и е добра отправна точка. И отправили сме предложения, и отправени са предложения, идеи от страна на Европейската комисия за засилване на условията а, в а, различни аспекти. А, ето това са идеите на Европейската комисия, макроекономически условия. Аз бих оставил това на съвета Екофин и комисарият е, Оли Рен, в чието ресор е економическата политика. Мисля, че това е в е, неговите правомощия. По-нататък предложения за условията екс-анде тук имаме регулаторни, инфраструктурни, институционални и други аспекти. В тази категория има опасност от осложняване на системата от екс-анте оценки, експост проверки за това дали условията са били спазени. Тук се водят оживени дебати. Ние смятаме, че трябва да се постави повече акцент върху административния институционален капацитет на регионите. По-нататък предложения за условия, свързани с резултатите. Много се а, зарадвах, когато чух професор Слахта а, да изрази а, колебания а, относно а, условията, свързани с изпълнението. Освен това, има условия свързани с структурната реформа, те са свързани с новото економическо управление на Европа. Има и задължителни условия в националните реформи, е, националните програми за реформа и тяхното наблюдение. Сега да се върна на практическите условия. Ние смятаме, че Имаме нужда от обща структура за, на политиката за сближаване. Резултатите, които се очакват, са висока ефективност. Има някои моменти които са особено важни за бъдещата политика на сближаване. Първо стратегията 2020, всички сме съгласни, че тя трябва да бъде водещата система. Освен това да не забравяме баланса между упростяването и осложняването ние не се нуждаем от допълнително осложняване Имаме нужда от по-нататъчно упростяване на структурите на политиката на сближаване. Освен това, искаме да се върнем към многофондовия подход, приложен през последните години. Опитът на многофон, от, многофондов, от монофондовия подход се оказа неудачен, затова трябва да се върнем към многофондовия подход. Централизацията или децентрализацията са също важен въпрос. Политиката на сближаване не може да бъде предмет на решение само от Европейската комисия. Тази трябва да се предвиди по-голяма роля на регионите. Това е предложено и от ОИСР. По-нататък имаме нужда от по-добро под по по-добър процес на оценка. И последното, което искам да подчертая, е необходимостта от по-добро съфинансиране, тъй като благодаря на него можем да постигнем по-висока ефективността. По-доброто съфинансиране означава и повече отговорност. Ето защо предлагаме повече, мак, максималната, максималното равнище на средства от Европейския съюз не трябва да бъде повече от 75%. В заключение ние подкрепяме всички идеи за повишаване на ефективността. Тук по този начин ние подкрепяме още общата инфраструктура на политиката на сближаване. Институционалния капацитет е един от ключовите въпроси и новите идеи за условията са, трябва да бъдат много добре дефинирани и да бъдат изпробвани на практика преди да бъдат приети нови нормативи и нови видове условия. Виждаме, че методологичният въпрос тук е от централно значение. Всички а, са съгласни, че трябва да заложим повече условия. Но какви са методите за изпълнение на практика, всъщност ето това е проблемът. Освен това, що се отнася до положителните стимули, ние смятаме, че може, че ако насърчим някои програми, а други да пострадат, не смятам, че ще постигнем добри резултати. И в, за да обобщя, ние трябва да Необходимо е да има сътрудничество между Европейската комисия, държавите членки и Европейския парламент – и много съм доволен, че Комисията по регионално развитие играе активна роля в подготовката на следващия програмен период. Благодаря ви. Indeed, Благодаря, господин Илилат. И преминаваме към третата тема – развитие и договори за инвестиционно партньорство, нови мерки за условия и много управление на различни равнища, гледната точка на регионалните и местни власти, докладчики е госпожа доктор Ангелика Мелгеле. Заповядайте. Много благодаря първо за поканата и второ за възможността да представя позицията на съвета на общините и регионите в Европа. Нашата организация е Европейския съюз на националните сдружения на общините и регионите. По трите споменати теми искам да кажа следното. Относно договорите за инвестиционно партньорство, по принцип ние сме за тези договори, но невероятно няма да ви очуди, че пледираме за това тези договори да се, сключен, да се сключват не само между Европа и страните членки, а и е, пледираме за това да бъдат включени и регионите, и общините. Е, известно е, че когато регионите са по-обвързани, по-ангажирани, са включени в взимането на е, решенията, не само в изпълненията, се чувстват доста по-отговорни. Регионалното развитие е, е тема, която представлява абсолютен приоритет и тя изисква участието на е, местното равнище, на местното управление. Е, на нас е, е се иска да бъде приложен един интегриран подход който да предвижда а, включването на всички а, действащи лица по хоризонталата и по вертикалата. А, и също така не се иска да бъде а, приложен един а, мултисекторен а, подход. А, наша цел е да се съсредоточим не само върху развитието на селските региони и сътрудничеството между градските и селските региони. А, наша цел е да се образуват функционални а, е, райони, без значение дали те са селски или са градски. Е, според нас е, това е много по-важно за бъдещето на а, политиката на сближаването. По въпроса за а, а, управлението на много равнища, мога да кажа следното. това винаги се споменава, но ние сме загрижени, че не се практикува, само се говори за това. Така че си оставаме само на етапа говорене. ако вземем промените на Лисабонския договор, на сериозно, би трябвало да кажем, че е, нашата цел е да постигнем е, управление не на много равнища, а да постигнем управление, е, осъществявано от партньорите, като тези много равнища включват един елемент на иерархия. Това партньорство, за което говоря, трябва да бъде взето на сериозно от всички, както по хоризонталта, така и по вертикалта и да бъдат подписани споразумения, които да задължават всички партньори да работят за изпълнението на определени цели. В това споразумение трябва да казва как ще се изразходват средствата и там ще се казва също как ще бъдат измервани успеха и съответно резултатите бъдещите регламенти във връзка с структурните фондове би трябвало да, задържа, да задължат държавите членки да прилагат този принцип на партньорство. За целта ние на европейско равнище трябва да се споразумеем за прилагането на определени принципи, за да можем да гарантираме, че е, регламентите ще бъдат прилагани по един начин от е, държавите е, членки. Трябва също така да се погрижим за това регионалното и местното равнище да, да бъде включено в работата на всички етапи, както при планирането, така и при изработката, така и при наблюдението и оценката. Това според нас трябва да бъде взето предвид при осъществяването на стратегията Европа 2020 и във водещите е, инициативи, където според нас е, трябва да бъде приложен партньорския подход. По последната е, зададена ми тема за условията, много се радвам, че двамата колеги, които се изказаха, преди мен се изказаха скептично по отношение на макроекономическите условия, защото такова е нашето мнение. Ние смятаме, че факторите, които са извън отговорностите, извън сферата на влияние на местните органи, трябва да бъдат взети под внимание. Не бива органите на местното самоуправление да бъдат наказвани за това, че поради независещи от тях условия не могат да изпълнят дадена цел. За сметка за това ние сме обаче много отворени за поставяне на условия, свързани с постигането на целите на, на политиката на сближаването. И а, е, би трябвало ние да успеем да се споразумеем с а, е, всички участващи а, е, и да подпишем един документ, в който да бъдат определени всички цели, очакваните резултати и така нататък. Ние сме съгласни с е, такъв вид условия, условия поставени във връзка с е, условия поставени за е, очакваните резултати и целите. И ако се регистрират нарушения на тези цели, тогава вече могат да се налагат и санкции. И едно последно нещо, за което бих искала да говоря ние изцяло подкрепяме целите на стратегията Европа 2020 и на нейните водещи инициативи. Ние обаче сме малко загрижени за за това, че политиката на сближаване може твърде много да бъде поставена в услуга на тези цели, да им бъде подчинена. Политиката на сближаване е заложена в договорите и ние не бива да забравяме това, независимо колко е важна стратегията Европа 2020. Благодаря. Thank you very much indeed. Благодаря за интересното изложение. Сега преминаваме към следващия оратор, госпожа Елени Мариано, генерален секретар, конференцията на периферни и морски региони. Заповядайте. Благодаря, господин председател, и за това, че произнесахте правилно името ми. Благодаря за тази покана на конференцията на периферните морски региони да присъстват и да разговарят по тази тема, която е толкова актуална за тях. В контекста на реформата на политиката на сближаване, ние сме за реформа на тази политика. Ние в... Дадахме своя отговор на доклада за сближаване и направихме предложения е, за областите, в е, които според нас е, трябва да се помисли по-внимателно, тъй като дяволът е в подробностите. Много се радваме, че политиката е насочена и към нашите региони. Ние ще говорим за споразуменията за инвестиции, различните територии с постоянни проблеми също са разгледани и териториалните мащаби също са разгледани, така че от гледна точка на функционалните области и по големите области, чрез макрорегионите. Има елементи в новия подход към политиката, които са положителни. Три, които повдигаме, са следните, да видим как ще се оформят нещата в бъдеще. Що се отнася до е, договорите или споразуменията за партньорство, няма да повтарям казаното от е, преждеговорившите. Трудно е да говориш е, последен, е, тъй като много от нещата вече са казани. Но, все пак, е, трябва тези договори за партньорство трябва да бъдат действително ориентирани към партньорство с всички заинтересовани лица, местните органи, стопанските субекти, всички онези, които влияят върху местното развитие. Ако искаме политиката на сближаване да постигне успех и да бъде свързана, стратегията 2020, а ако не привлечем всички социално-економически фактори, няма да можем да ги привлечем за истинска реализация на политиката. До сега Лисабонската стратегия беше цифри в електронни таблици. Сега обаче, след като имаме възможности за договори, за да се променят нещата, е необходим териториален пакт, т.е. да се включат всички социално-економически партньори, за да могат да се реализират намеренията на практика. След това вече можем да се занимаем с управлението на различни нива. Е, за да се реализират европейските приоритети, а националното ниво обхваща приоритетите на всички социално-економически партньори. Ако не определим както трябва приоритетите си, за да се реализират нещата отдолу нагоре, отгоре надолу, така и хоризонтално, нищо няма да стане. Ние разполагаме с инструментите и ще ми се да вярвам, че договорите, за които говорим, няма да е, се прилагат е, по-старому. Никой не се стреми към революция, но ако говорим за условия, защо да не направим така, че социално-економическите партньори действително да участват в изпълнението на стратегията 2020. Не искам да повтарям казаното. Хубаво е да се съсредоточим върху стратегията 2020. Това е европейски проект, европейски механизъм за финансиране, но политиката за сближаване е европейска политика, която има за цел да намали различията между регионите. Тя не е насочена само към конкурентно способност, тя е насочена към много цели, а именно промяна в регионите. Много бързо ли говоря? ораторката се извинява на преводачите и обяснява, че силно се вълнува от темата. Надявам се, че сте разбрали партньорството е на лице, договорите са предвидени, но нека да ги реализираме на практика. Ако обаче привлечем всички партньори в договорите, ако положим усилия така, че договорите да постигнат, договорите да бъдат добри, тогава ще успеем. Ето защо аз говоря за териториален политически пакт, който обединява всички партньори. Сега за условията. Толкова много се говори за тези условия и понякога оставям с чувство, че може би не говорим за едно и също нещо. Когато говорим за макроекономически условия, аз би ги нарекал санкции, всъщност за условия ли говорим? Има и положителни стимули. Това условия ли са? И освен това сме в да, да не говорим за економическите, финансови проблеми. Никой не казва, че регионите ни а, не се стремят а, да пос... не, не а, подкрепят всички от тези, които искат нещата да се променят в положителна посока. Но политиката на сближаване не е политика, която не подлежи на никакъв контрол, тъкмо обратното. Може би обаче контролът е само върху финансовите аспекти. Дали не сме се превърнали само в ревизори, които е, търсят е, спазване на, на процедурите. А, нека да проверяваме, нека да видим дали резултатите са постигнати, но всъщност това ли са условията, за които говорим? Ако обаче условията са насочени към областите, които са свързани с реформите, необходими за добро изпълнение на проектите. Прави сте да питате как ще стане това? отдалечените региони, периферните райони не са включени в работна група по условията, но ние не сме против. И в нашата организация ние водим разяснителна кампания. Искаме да обясним как нещата, с, с какво е, е по-различен новия подход, как да бъдем отговорни партньори. Така че ние не сме непременно против. Ние сме против макроекономическите санкции. Някои региони, участват в пакта за стабилност и растеж поради институционалните структури в страната, но в други за други не е така. Просто изведнъж ги включват в вече изпълнявани проекти. А получателите всъщност могат да бъдат безработни хора. Нека да се постараем интересите на тези хора да бъдат защитени. Тези условия е, само политиката на сближаване ли се прилагат? Налагат ли се върху всички страни? Разбирам, че, Европей, че е, Обединеното кралство е освободено. Europe. So anyway, this is really question marks because as I това са все въпроси, които задавам. Ние сме за условията, ние сме за това да работим заедно и ние сме за това да бъдем равноправни партньори. Така че да на условията и когато предвиждаме тояга, трябва да има и морков. И когато говорим за а, а, предвиждане на средства от страна с европейските мерки. Нямаме нищо против. Как стоят нещата обаче с конкурентоспособността? Ако искаме да определим по-голяма сума, е, можем ли да дадем на държавите членки регионите определен процент за решаване на териториалните въпроси. Има територии с много острови те ще могат ли да решат своите проблеми в рамките на предвидените средства? Всичко това е част от политиката, която изпълняваме. Ние тук, за да бъдем партньори, но да бъдем изслушани, отнасяйте се към нас сериозно от гледна точка на отговорната субсидиарност и когато говорим за условия, нека да сме наясно за какво говорим и както казах, аз ще бъда ваш партньор и нека да бъдем последователни в това, което вършим. Благодаря а, за вниманието. Thank you very much indeed, Благодаря, госпожо Мариано, за много интересното изказване. И сега, за да приключим първата част на изслушването, ще дам думата на господин Николас Мартин, заместник генерален директор по въпросите на развитието, координацията и комуникацията на политиката на сближаване. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на Комисията по регионално развитие за организиране на това изслушване. През последните месеци ние се стремихме да получим максимална отбратна връзка по петия доклад за сближаване. Много е интересно. Много ми е приятно, че имам възможност да участвам на сегашната дискусия. И е много полезно това, че тук се изказват различни гледни точки. Очевидно всички се стремят към ефективността. Този аспект беше повдигнат от всички изказали се. Всички ние искаме политиката на сближаване да бъде по-ефективна от гледна точка на средствата, които изразходваме, а и също така за информация за резултатите. Няма да говоря дълго. Мисля, че най- най-важното е да дадем възможност на а, а, членовете на комисия да задават въпроси. Ще спра само на три момента. Стратегически аспект, аспекта на условията, партньорството и управлението на различни нива. По стратегическите въпроси – Както е изложено в заключението в петия доклад за сближаването, една от основните идеи е свързана с укрепване на стратегически аспект. Всъщност стратегическия аспект обединява обща стратегическа рамка, договорите за партньорство. И всъщност става дума за пакет. Целта е първо да поставим акцент върху европейските приоритети, и европейските приоритети са всъщност целите по стратегията 2020. Как да постигнем това обаче чрез стратегически процес отдолу нагоре, съчетан с стратегически процес от горе надолу? И идеята на обща стратегическа рамка – е документа на комисията да из... представи насоки за това как политиката на сближаване чрез различни видови инвестиции да даде своя принос за постигане на целите на 2020, не само с средствата по политиката сближаване, но и да ги да интегрира различните източници на финансиране. и след това на европейските фондове да бъдат допълнени от националните. Документът е както стратегически, така и конкретен, защото набелязва възможностите за инвестиране. Договорите за партньорство е документ от държавите членки. Той отчита насоките от обща стратегическа рамка. Договорите за партньорство Всъщност това е националната гледна точка, как смята да използват средствата по политиката на сближаване за изпълнение на целите. Най-важното тук е, че се предвижда интегриран подход, защото поставя акцент върху трите фонда в фондовете за сближаване. Фонда, социалния фонд, социалния фонд за социално развитие и кохезионния фонд. Трябва обаче да се обхване и фонда за регионално развитие. Та първо трябва да видим как ще се осъществим това. Идеята е договора за партньорство да бъде основа, на която държавите членки ще осъществяват координация на национално ниво за набелязаните цели. Това има значение и за аспекта партньорство, на който ще се върна след малко. Договорите за партньорство всъщност обединяват ангажиментите за постигане на резултати които ще допренесат за постигането на целите по, Европа 2020 свързани са и с условията, на които ще се спра. Няколко думи за условията. Всъщност това е един от основните елементи от гледна точка на резултатите и ефективността. Харесва ми формулировката от гледна точка на практически условия с цел повишаване на резултатите на политиката на сближаване. Всъщност и ние така мислим. Смятаме, че гледната точка трябва да бъде стремежът към постигане на предвидените от инвестициите резултати. Създадена работна група, която през последните месеци заседава, за да се обсъдят допълнителни начини за развитие на условията. Това не е само диалог между експерти на комисията и държавите членки, там участва Европейския парламент, Комитета на регионите, Економически и социален комитет и разбира се Европейската сметна палата като наблюдател. Така че тази работна група успя да осигури възможност за обхватен дебат тя ще приключи своята работа през следващите седмици. Основни акцент в дискусиите а, са практическите условия, влияещи върху успеха на инвестициите. Какви са предварителните условия за различните видове инвестиции? Дали сме различни а, конкретни примери, някои от тях свързани с необходимостта от е, съответната нормативна база и пълно спазване на европейските е, норми за, е, например, водния сектор или околната среда. Що се отнася до стратегическият аспект, Европейската комисия препоръчва на регионите да развият стратегии за специализация за да набележат унези области, в които могат да реализират максимално своя потенциал. Поставя се акцент върху необходимите предварителни условия и предпоставки за инвестиции. Целта не е те да се превръщат в пречка, нито пък да бъдат несвързани помежду си. Условията, които са свързани с националните правомощия, ако не са на лице, могат да окажат въздействие на регионално ниво. Въпросът е очевидно деликатен работната група смята, че той трябва да бъде отчетен тогава, когато се пишат законодателните актове. Ние смятаме, че условията трябва да бъдат отчетени в процеса на разработване на актове. Има условия свързани с административния капацитет, или определени е, слабости, установени в миналото, е, потенциално те могат да засегнат всички региони в една държава членка. И въпреки, че имат национален аспект, имат и регионален елемент. Следователно става дума е, за деликатен въпрос и е хубаво да се вземе той предвид. И накрая няколко думи във връзка с партньорството и управлението. Една от силните черти на нашата политика е управлението на различни нива. В него влизат участие национално, регионално и местно ниво. Винаги сме го представя, винаги сме смятали, че това е задължителност да се постигнат целите на политиката. Договорите за партньорство а, са документ, представен от държава членка. Бихме искали обаче той да е разработен не изолирано национално ниво, а да е съставен в сътрудничество с местни регионални партньори. Там в този документ се представя финансирането за всяка отделна програма. Също така е, и трябва да, бъде, трябва да се представи как всяка тематична програма ще подпомогне постигането на целите на стратегията 2020. Така че на национално ниво трябва да бъдат привлечени партньорите. Определено в стратегическата рамка ще има ясна, ясни насоки според е, които партньорите на различни нива трябва да бъдат привлечени в разработването на програмите. Ние сме отчели този елемент в различните дискусии, които водим с заинтересованите лица. Бихме искали да намерим начини да се укрепи партньорството на национално ниво е, в регламента за периода след 2013 година. Господин председател, ще спра до тук, за да имаме възможност за разискване и може би след това малко по-късно ще имам възможност да отговоря на поставените въпроси. Благодаря, господин Мартин. Сега ще дам думата на господин Ангоракис. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Наистина държа да благодаря на всички оратори. А, смятам, че включването на Кохезионния фонд в целите на стратегията 2020 няма да разреши проблема за предизвикан от различните равнища на развитие в отделните региони на Европа. А, имаме вече известен опит от Лисабонския договор и стратегията 2020 има а, ясни цели, конкретни 3 по 20, например. И е, регионите е, трябва да достигнат до равнище на развитие. И именно това трябва да бъде целта на е, политиката на сближаване. Благодаря на госпожа Мариано, доколкото разбрах казаното от нея, всъщност поделя тази моя гледна точка. Целите на Европа 2020 са едно, но има и друг въпрос. Как да се а, запълнят а, тези празнини, как да се компенсират а, различните степени на развитие. И всъщност най-развитите региони ще постигнат целите от Европа 2020. А тези, които имат изоставане от технологична гледна точка, какво ще се случи с тях? Имам следния въпрос. Има ли данни, проучвания, изследвания, според които целите Европа 2020 и тези разлики между отделните райони са свързани с някакъв критерий, който да показва а, какви са конкретните резултати. Вторият ми въпрос. Смятат ли участниците, че могат да бъдат компенсирани по някакъв начин съществуващите разлики? Не съм съгласен с комисаря Ант, който казва, че прилагането на стратегия Европа 2020 автоматически ще доведе до заличаване на различията. Благодаря ви, господин Анаракис. Господин Пипер. Трябваше първо на вас да дам думата, моля да ме извините. Да. Благодаря ви, господин председател. Ние сме се събрали днес да се учим от експертите, а не да си изнасяме лекции един на друг. И за това аз имам въпроси към експертите. Искам да започна с един въпрос към госпожа Маринал за периферните региони. Вие казахте, че бихте искали да има заделен известен процент за периферните региони. А, как си представяте да стане това? Защото същото ще поискате и градовете, и райони, и макрорайоните. А, всеки, ако всеки пожела някакъв процент от кохезионната, ще остане. И въпросът е доколко гъвкаво може да подходим тук. А, имам още един въпрос във връзка с стратегията Европа 2020. Вие казахте не прекалено голямо обвързване с целите на Европа 2020, а включване и на а, регионите. А, какво и е на стратегията 2020? Тя твърде теоретична ли е, твърде абстрактна ли е? А, къде искате да запознавате регионите с тази стратегия? Това ми беше въпрос. Е, сега един въпрос към е, госпожа от Мъгеле. Е, вие казахте, че вие сте скептично настроени към е, макроекономическите изисквания. Това беше казано от всички експерти. Как обаче си обяснявате връзката между най-задлъжнялите държави, които винаги нарушават критериите за стабилност, едновременно с това обаче тези държави имат най-чести нарушения при изпълнение на кохезионната политика. Тоест, има а, взаимовръзка. Най-задлъжнелите държави а, показват най-много злоупотреби и най-много нарушения със средства от Кохезионния фонд. С, имам сега един въпрос към професор Шлахта. Вие казахте, че стратегическата рамка а, включваща сълскостопанската политика, изследователската дейност и така нататък. Вие казахте, че имаме нужда от обща стратегическа рамка. Доколко конкретно конкретни, конкретни могат да бъдат изискванията към държавите членки. Проблема, който имаме в Германия, може би и в Польша, е, че всяко министерство за, мисли за себе си, т.е. работи само в своя, своя сектор, всеки иска парите за себе си. Как можем да преодолеем това мислене на парче, което цари в страните членки? Имате ли някаква идея за това? И последния ми въпрос към а, експерта от а, Финландия, господин Лати. А, вие се съгласявате с различните видове условия, правилото N плюс 2 и така нататък. Но какво пречи Но какво пречи ние да кажем на страните членки, в които европейското законодателство, например за обществените поръчки, не се прилага? Какво пречи да им кажем, моля, напишете си първо домашното, извършете вашата част от задачата и тогава ще видим защото много често се наблюдават нарушения във връзка с обявените обществени поръчки. Много често при използването на средства от Кохезионния фонд се нарушават правилата за справедлива конкуренция. И защо преди да отпуснем европейски средства да не поставим тези условия, защото а, а, връзката с средствата от Кохезионния фонд е пряка. Благодаря. Мисля, че ще задам въпросите сега. Имам няколко много провокативни въпроса към професор Шлахта. Първата част от изказването му беше много правилно. Очакванията към политиката на сближаване нарастват и създава впечатлението, че тази политика може да замести всички, остана, всички останали политики. Имаме възможност или да разширим политиката, или да намалим очакванията. Кое според вас е по-доброто да намалим очакванията? да покажем ясно за какво става дума или пък да докажем, че тя е толкова важна, че има нужда от повече пари. Това, което казвам е провокативно, но всички ние а, защитаваме политиката на сближаване и всички ние го правим от различна гледна точка и създаваме впечатлението, че това, е област, която, че това е политика, която може да обхване всички области. Въпрос към финландския експерт. Непрекъснато ме поразява следното. Когато говорим стратегията 2020, ние говорим за политиката сближаване за периода след 2013 година. Доколкото разбирам, 2020 вече започна. През 2014 година ще бъде четвъртата година на стратегията 2020. Много правилно вие представихте Лисабонската стратегия и обяснихте взаимното допълване между националните рамки програми и така нататък. Но как стоят нещата с стратегията 2020 и новата политика за сближаване. Ние я подготвяме по средата на изпълнението на стратегията 2020 стратегията 2020 би трябвало да бъде подготвена за след за втория етап на 2020. Или пък можем да я променим сега, което може би няма да е много лесно, но оставаме с впечатление, че говорим за стратегията 2020 като за нещо, което ще започне след 4 години. Сега обаче са представени националните програми и то сега, не през 2014 година. Според мен това е много важно. Как трябва да се допълнят стратегията 2020 и политиката на сближаване? Може, не, сте, не се характеризират с една и съща динамика представ... и въпрос към представителя на Сдружението за периферните райони. Всички имат различни представи за договорите за партньорство. Доколкото аз разбирам, това, което професор Швахта ни показа много добре, е, че ние променяме програмните документи. Ако искаме нов вариант на националната стратегическа рамка, трябва да се обменят насоки, което е прекрасно, но не е договор. Искаме ли договор и договорът по дефиниция е свързан с условия? Ако става дума за договор, а не за споразумение – в е, е, договор е договор между определени страни, в случая комисията и държавите членки. Освен това, партньорството между кого е? Комисията и държавите членки или комисията и всички останали? Но имаме ли обаче договор между комисията и държавите членки и по-нататък е, териториален пакт или пък искаме в договор с комисията да има договор с партньорите? Имам чувство, че очакванията са различни. На мен ми се струва и очаквам да чуя вашата реакция. В договора между Европейската комисия и държавите членки трябва да има много категорични условия. Държавите членки трябва да представят предложенията за управлението на различни нива от гледна точка на финансирането е, като задължение – и разбира се, има два елемента, които ми направиха силно впечатление по време на представенето, а именно съгласието, че системата от монофинансиране не дава резултати. Трябва да се върнем към системата на на многофондово финансиране и след това идеята за положителните стимули, които не дават резултат. Това бяха моите въпроси. Давам думата на господин Ван Нисталрой. И след това експертите. Благодаря. Това, което продължавам казаното от Ян за графика и сроковете, може ли да се изясни позицията на териториалния пакт? Според мен е възможно една страна да води дебат преди да започнем да планираме през 2013-2014 година новите програми. Може би е необходимо всяка страна да излезе със становище за това как ще работи в партньорството, как ще привлече децентрализираните партньори и как ще се отрази това в документа. Според мен това е основата, на която трябва да се е, съставят е, договорите. Нека да изясним този въпрос. Второ, имам въпрос за многофондовото финансиране. Е, там имахме цели, свързани с, с подпомагане на регионите и партньорите на хоризонтално ниво. Само, че обаче в интерес на контрола, може би ще бъде по-добре, ако се използва един фонд за 70% от финансирането, резултатите и одитите да се извършват на, на ниво един фонд. Това ще бъде в интереси на прозрачност. В противен случай, много ще се засили бюрокрацията. Така че има ли някакви идеи, за да излезем от това затруднено положение? Благодаря ви, господин председател. Един кратък въпрос към госпожа Под Мьогеле. Каква е според вас връзката между принципа за териториалност от Лисабонския договор и как виждате нещата в бъдеще? Какво смятате, че трябва да се предприеме и какъв ще бъде резултата? Благодаря ви. Кой от експертите ще вземе прав думата? I'll try to answer slowly. <laughs> Uh, okay. Е, ще се постарая да говоря бавно този път. Споменаха се тук проценти за териториите. Е, всъщност, аз, е, моята цел не е да защитавам собствените тери, територия, да възприемем териториален подход. И как да стане това на практика? Да речем, да се предостави фонд на тези, които живеят в градските зони, а и да предоставим правото на регионите сами да взимат решение по територии. И това а, е включено в а, програмите. Предвижда се гъвкавост от 20%, т.е. тези 20% ще бъдат насочени на ниво национално и регионално, ще бъдат насочени към териториалното, регионалното сближаване. Дали става дума за територия по член 174 или за градски е, зони. Всъщност това, което искам да кажа е, е да дадем възможност на териториите е, да осъществяват тези програми, да разполагат с съответните е, средства. Аз съм за солидарността, е, териториалната солидарност. Не става дума тук да се предоставят средства, а да се действа по този начин, така че да бъдат заличени разликите. Що се отнася до целите е, на Европа 2020, това, което каза Ян Олбрихт, доста покрива това, което искам да кажа. На национално ниво са разработени съответните планове и е важно да се знае каква е мисията на политиката на сближаване. Именно заличаването на тези разлики. Защото ако не работим на този фронт, няма да можем да напреднем и по посока на развитие. Не може само част от територията да се развива. Трябва да имаме един по-общ подход, така че всяка територия изцяло да се развива. И мисля, че няма да е много амбици... амбициозно, ако решим, че стратегията Европа 2020 трябва да бъде финансирана само от структурните фондове, защото размерите на тези фондове не са толкова големи. И наистина, ако Европа иска да преодолее кризата, трябва да се запитаме, наистина да мислим как да се осъществи тази стратегия – да речем, създаване на други фондове, един фонд, който да финансира Европа 2020. Не може само структурните фондове да финансират. Председателят а, отново обръща внимание на ораторката, че говори прекалено бързо, за да може да бъде а, добре превеждана. Така, по отношение на партньорството, зададохте въпрос как ще се осъществява то. Как да се придаде конкретна форма? Наистина, това, за което мечта е комисията да сключва договор за всеки субект, но това наистина е невъзможно, като знаем колко много региони има. Предполагам, че договорите ще бъдат сключвани с държавите членки, но както подчерта това представителя на комисията, наистина можем да насърчим комисията да сключи териториален пакт, територи... да се проведат преговори между държавите, да се действа и на вертикално, и на хоризонтално ниво, преди да бъдат постигнати изключени тези договори. Преди това те трябва да бъдат предшествани от а, преговори да се види как ще бъде постигнат резултата, с какви партньори, какво трябва да направят съответните партньори, за да изпълнят своята част от договора. И по последния въпрос, многофондовото, многофондовия подход, повечето от изказалите се подкрепят този подход и така това ни връща към периода 2006, когато имаше, прилагаше се такъв подход. Много важно е да се отдаде нужното внимание на регионалното програмиране. И след като се осъществи това програмиране, могат да се използват фондовете независимо от коя част, коя част от бюджета ги финансира, така че управляващ орган да може да ги управлява. Така ще можем да осъществим желаните цели и да ползваме различни бюджети. Да речем, ако става дума за иновационна дейност в развитието, развитие на селските региони, да се използват средствата от съответния фонд. Мисля, че е възможно подобно използване на различни фондове, но още по-лесно е да се премине към регионално програмиране – защото а, така ще може да се отговори на конкретната ситуация на място. Благодаря ви. Благодаря. Много се радвам, че остана нещо и за мен. Ще повдигна 4 години. Многофондовия подход като първо. В Полшо имаме 6 оперативни регионални програми Имаме и участие на социалния фонд, където има една централна програма, но 6 от приоритетите са регионализирани, така че имаме втори елемент. Третият елемент е Европейския фонд за развитие на селските райони с 16 оперативни елемента, които обаче се осъществяват в рамките на друга система. Така че много е сложно с, когато, с който и местен управител да говорите, ще видите колко трудности изпитват при интегрираното изпълнение. Софтуера и хардуера са отделени. Следващия въпрос, който беше повдигнат от Ян Обрихт. Ако погледнем развитието на политиката на сближаване след 1988 година или реформата на Делорд, можем да се дадем въпроса кое беше интелигентното в тази политика. В следващия програмен период тя успя да приеме предизвикателствата, пред които беше изправена Европа. Сега разбираме, че има очакванията тази политика да се справи с макроекономическите предизвикателства, кризата и така нататък. можем, въздействието ни тук може да бъде в рамките на 2-3%. Трябва да се борим срещу кризата, трябва да решаваме въпроси на макроекономическата стабилност, но ролята ни е много ограничена. Аз се опитвам да не правя връзка с 2020. Но как стоят нещата от гледна точка на тази стратегия? Много по-лесно е да се постигнат целите на 2020 на централно ниво ако се стремим към реални резултати. Ние носим определена отговорност за регионалното измерение. Трети въпрос. Кейк. Както беше посочено, то беше нещата изглеждаха много добре за Полша в първия програмния период беше, трябваше да се направи разпределение между различните министерства за различните области. Защо? Заради наличието на политика на развитие. Основните фактори в Полша са разбрали как да използват политиката за развитие, започвайки от програмирането, наблюдението, оценката, подбор на проекти, но това е първи етап. За Полша втори етап е периода след 2013 година. Ние трябва да се трябва да постигнем тематична концентрация. Това се прави не от Европейската комисия, а от а, полското правителство. Последният ми коментар е свързан с следното. В миналото ставаше дума за противоборство, противоборство между двойствени структури, държавите членки и Европейската комисия. Сега има и трети елемент Европейския парламент. Аз имам чувството, че Европейският парламент изразява и за е, относ, има правомощи и за регионалното измерение, онова, което не се отчита достатъчно. Благодаря ви, нямаме време. Искам да ви напомня, че след 15 минути няма да имаме превод. merci, Monsieur le Président. Euh... Благодаря, господин председател. Имайки предвид, че на този етап на дебата навлизаме в подробностите, вместо да се спираме върху основните линии. Лисабонския договор през 2020 година в La hiérarchie des objectifs, c'est 1. Cohésion territoriale. Е, на първо място беше териториалното е, сближаване и след това трябва да седи в тази политика зира тези цели. И този ред всъщност е реда на политическите приоритети. На второ място е, тази политика има една основна цел, а именно за всички европейски територии да се постигне баланс, така както това се става е, и в финансовата сфера. Това трябва да стане по същия начин и а, е, а, е, сферата на териториалното развитие. А, някои а, зони се обезлюдяват, други пък са с прекалено голяма а, гъстота и трябва да се постигне някакъв баланс. Така че политиката на конвергенция не трябва да бъде конюнктюрна. През 80-те години, например, след влизането на Португалия и на Испания в е, Европейската общност, след това пък влязоха държавите от Източна Европа, така или иначе трябва да се възползваме от предложението на комисията и да насочим тази цел а, към а, един по-траен, далечен във времето а, срок. Да се постигне една устойчивост. Такава би трябвало да бъде архитектурата на политиката на сближаване в дългосрочен план – благодаря. Следващият оратор. Моля да бъдете максимално кратка. Ще бъда съвсем кратка. Револуто порре state poste dai Доста от колегите, които се изказаха, зададоха въпросите, които исках аз да повдигна. Наистина доволна съм от е, отговорите на тези въпроси и за това ще се задоволя с задаване на един допълнителен въпрос, като се опирам на общите бележки. И в тези общи рамки, посочени от комисията, е, за бюджети, свързани с економическото развитие и регионалното развитие и трябва да се съсредоточим върху стратегическите цели, които да са свързани с определените условия, управлението на няколко равнища. Съгласна съм с това, но все пак не трябва да пренебрегваме и скептицизма, изразен от някои от ораторите. Така че бих приканила комисията да помисли върху а, всичко това. А сега имам един въпрос към госпожа Мариано. Изказахте едно съмнение и а, се насочихте към един подход между моркова и пръчката и тоягата. Но всъщност във вашето изказване аз не открих конкретно предложение. Дали тези изискани условия целят по-голяма ефективност с, с насърчителни мерки. Според мен това именно е пътят. Или пък а, да се избере пътя на санкционирането, което пък а, може би ще бъде обвързано с прекалено много бюрократична тежест. Благодаря ви много. Госпожа Ернст и след това експертите. И аз ще бъда кратка. Аз споделям съмненията, изказани тук във връзка с Европа 2020. Искам да напомня в тази връзка за едно нещо. Е, кохезионната политика а, дава самостоятелен принос, принос за намаляване на различията и сближаване на регионите. И това е един принос, който е извън рамките на стратегията Европа 2020. Искам да задам един въпрос към ораторите, който каза е, Европа 2020, трябва да видим, трябва да боравим гъвкаво с концентрацията на темите. За това искам да го питам как според него това ще се осъществи, е, какво означава според неговите разбиране в е, гъвкаво бораване с концентрацията на темите? И още един въпрос към господин Шлахта, който каза че сме много добри в оценката на а, разходите, т.е. разходите, които правим са а, измерими, но имаме резерви, които трябва да използваме, за да може да измерим резултатите и въздействието. Това е малко, двете неща са малко различни. Може ли да ми обясните как си представяте това да бъде е, реализирано, защото се искат инструменти, които най-вероятно трябва да се е, съгласят по, един, по една минута за всеки експерт. Три въпроса към мен. Господин Пипер попита какви има законодателни условия към процедурите за обществени поръчки. Вече са предвидени подобни условия. Трябва да спазваме всички правила за обществените поръчки. Те са много трудни на практика, но като цяло бих казал, че не бива цялата а, тежест на развитието на Европа да бъде прехвърлена върху политиката на сближаване. В а, Финландия на фондовете от а, кохезионната политика се падат 3% от а, БВП. Ние ги използваме за а, много важни проекти, но но те не могат да вършат всичко. Що се отнася до тематичната концентрация в развитите региони, има нужда от засилена концентрация в по-малко развитите региони. Няма толкова голяма потребност. Тук подкрепяме комисията. Господин Обрихт и останалите попитаха за графика. 2020 в момента се изпълнява и говорим за реформа след 2014 година. Също така и аз се питам за графика. Всъщност сега има 200 реализираме две стратегии. Иска се от нас да следваме Лисабонската стратегия и заедно с това вече се работи по стратегията 2020. Ето защо отправям тези, този въпрос към Николас Мартин, защо да не се улесни прехода към Лисабонската стратегия, към 2020. Много е объркващо да се реализират две общоевропейски стратегии едновременно. По-нататък по отношение на оценката, това не е нашата тема, но тя е много важна ориентацията към ориентирана към резултатите, политика на сближаването. Но всъщност стремежът е да се измерят по обективен начин резултатите. Благодаря ви. И аз искам да отговоря накратко на въпроса на господин Пипер е, във връзка с макроекономическата задлъжнялост на а, е, държавите и връзката на този дълг с а, е, кохезионната политика. А, искам да поясня, а, че ние не сме против поставането на условията. А, и след като се установи, че средствата не се използват по предназначение, трябва да видим на какво се дължи това. И трябва да се постараем да предоставим техническа помощ, за да може средствата да се използват по предназначение и да се управляват ефективно. И ако това не се получи, ние сме за условия и в това отношение, и за санкции но във връзка с структурните фондове и с управлението на структурните фондове. Най-общо искам да кажа, че дискусията за включването на органите на местното самоуправление Съществува известен страх от това да се включат в дискусията в взимането на решенията всички местни а, актьори на национ но а, ние в момента казваме на национално европейско равнище, ние знаем по-добре от вас местните и ние се съпротивляваме точно срещу този модел на поведение. Ние искаме поне да се опитаме, за да видим как ще изглеждат нещата. Поне ако предприемем опит, поне да дадем шанс на местните органи да участват. Предложението за договорите за развитие не дойде от нас, дойде от комисията. Ние смятаме, че прилагането на принципа на партньорство е добре. Вие сте напълно прав да кажете, че в момента имаме фаза, в която тъй като структурните фондове те могат да се използват. Няма нужда да въвеждаме нищо ново, просто трябва да се съсредоточим върху това. Инструментите, с които разполагаме, да бъдат използвани така, че да постигат своите цели. А що се отнася до е, стратегията Европа 2020, по-добре днес да видим какво може да се направи, а не да чакаме да дойде утрешния ден. Мерси. Е, благодаря на експертите. За съжаление, трябва да обявя, че от тук нататък няма да имаме превод, така че ако комисията има желание да се изкаже само на английски язик. Thank you, Chairman, uh, for allowing me just uh, a final word. I would like to come back on some of the questions. Um, firstly,